Colleagues, um, ladies and gentlemen. Уважаеми колеги, дами и господа, моля ви за внимание. Чака ни дълъг ден, днес и утре. Тъй, че нека да не отлагаме началото на нашето заседание. Да започнем с приемането на дневния ред политическите групи, повечето политически групи помолиха да отложим точка 5 от дневния ред, а именно гласуването по двустранната защитна клауза за споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Корея. Така че вместо пета точка днес ще разгледаме точка 20. Това е самото споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Република Корея. Ще изслушаме докладчика по тази тема Робърт Стърди. Ако няма възражения, дневният ред се приема. Протокола от заседанието от 1 юни. Приемането му е първа точка. Ако никой не възразява, се счита за прият. В края на това заседание ще е, чуем някои съобщения. Имате информация в папките си. Днешното заседание ще се излъчва по интернет с изключение на частта, която ще се проведе при закрити врата. Бих искал да приветствам госпожа Елена Холдор и, госпожи, и господин Бенджамин Рей. Госпожа Алдорф е правоприемник на господин Майкъл Сопин, който който отива да работи в службата на Европейския парламент в Вашингтон. Господин Родригес пък, госпожа Родригес, извинете, през следващите 6 месеца ще бъде в отпуск по майчинство и отново приветствам техните заместници на нашата комисия. Нека да преминем към точка четвърта разглеждането на измененията по а, защитната клауза на споразумението за свободна търговия с Корея. Решихме вече, че днес няма да се гласува. Отложихме гласуването за утре. Това, което ще направим днес е да разгледаме измененията. Затова давам думата на докладчика. Да, имаше някои е, несъгласия относно е, регионалната защитна клауза. Помолихме е, правната служба е, да излезе със становище. Те господин Парсълс, дали е тук? Не, още го няма. Нищо, имаме все пак някой от правната служба който иска думата. Госпожа Даниела Галчи. Тя ще ни съобщи становището на правната служба относно допустимостта на регионална защитна клауза. Заповядайте. Благодаря ви, господин председателю. Разгледахме е, това доколко е правно допустимо налагането на регионална защитна клауза. Първо трябва да кажа, че споразумението прави ограниченията приложими в местен план. Комисията има дефиниция в своето предложение, което, която гласи производители, производители от Съюза като цяло което са стопански субекти от Европейския съюз или онези, които произвеждат конкурентни продукти и съставляват основния дял от производството на тези изделия. Така че въпросът е дали може да се задейства защитна клауза, ако са изпълнени условията не в целия Европейски съюз, а в един или повече райони от Европейския съюз. От правна гледна точка при изпълнението на международни споразумения, институциите трябва да гарантират, че не налагат мярки, които противоречат на разпоредбите на споразуменията и най-вече да не въвеждат мерки, които да ограничават правата, които се дават на трети страни по споразумението. Европейския съюз договори споразумението с Корея и тази договореност бе постигната за европейския пазар като цяло от една страна и пазара на Република Корея пак като цяло. Тъй като местната индустрия не е конкретно а, определена в а, споразумението, може да се твърди, че а, е възможно да се засегне индустрията както в целия Европейски съюз, така и в а, конкретни отделни райони. В миналото са налагани такива регионални защитни клаузи, например при споразуменията за економическо партньорство. тук положението с споразумението за свободна търговия с Корея е доста сходно. Бихме искали да подчертаем две точки. Първо, това тълкуване. Като се предлагат е, тези разпоредби, всъщност можете да облагодателствате съответната нация повече, отколкото би трябвало. Това е първо. И второ, на практика се стига до нарушаване на функционирането на вътрешните пазара до известна степен. Така че, на тези основания ние препоръчваме следното. Ако комисията желае да продължи с предпазната клауза за региона, тя трябва да се прилага само временно и в изключителни случаи. Защото в противен случай може да се доведе до нарушаване функционирането на пазара. Моя съвет – Може да има такава клауза, но при изключителни случаи, а не по принцип да се прилага общо към региона. Това е което исках да кажа. Надявам се, че добре обясних позицията си. Благодаря, господин председателю. Аз съм на ваше разположение за въпроси. Благодаря. Благодаря на правната комисия благодаря за вашето становище относно законността на тази клауза. Имате дума, колеги, за въпроси и изказвания. Uh, no requests, I... Не виждам желаящи да взема думата. А, не, има. Заповядайте, колега. Може би правната служба може да ни обясни как тази изключителна клауза, предпазна клауза може да бъде използвана. На това означава ли, че трябва да се потърсят конкретни основания, свързани с конкретна държава, ще се прилагат специфични разпореждания по смисъла на тази клауза или въобще как ще се действа? Да, затова казваме, че трябва да се прилага при изключителни случаи, защото трябва да се разпишат е, специфични конкретни мерки за държавите членки. В противен случай се опасяваме, че ще се стигне до нарушаване на функционирането на пазара. В миналото никога не се е прилагало наистина като цяло такава клауза. Трябва да има изключителни основания в конкретния случай, за да се приложи тази клауза. Това е нашето становище. Благодаря. Председателя, благодаря. Що се отнася до политическото измерение – на тази клауза. Вече членовете на комисията могат да вземат съответно становище. Може би е добре да дадем думата на господин Фалбо, който е докладчик ни, който може да ни запознае като цяло с своето мнение. Благодаря. Позволете да благодаря най-напред на всичките а, колеги, които участваха при подготовката на документа. Ние имахме двустранни срещи, разговаряхме и наистина вашия принос изключително много обогати материала. Ако доклада пожена успех, този успех се дължи на всички политически партии, на всички колеги, които участваха в неговата подготовка. Що се отнася до конкретните предложения за изменения, има някои технически грешки. 42, например, което коригира четвърто, комитология. И освен това, номер 6, компромисното изменение бе а, одобрено от колегите вносители. Това е свързано с мерките за разследване. Дефиницията свързана с пряко конкурентни продукти 44, 45, 46 съответно и 47 изменение с техните автори. Мисля, че по този начин се внасят много смислени уточнения – в материала. Що се отнася до пето изменение? Става въпрос за този, който може да поръча разследването. Внесеното предложение подкрепяме, защото наистина, когато говорим за 25 държави членки със своите представители, които, например, разработват система за борба с дъмпинга, това трябва да се приложи. по-нататък, мярката свързана с а, стартиране на разследване и съответните участници в него. Има и други изменения, свързани с автомобилния сектор 69 и 81, например. Мисля, че можем да ги подкрепим защото в никакъв случай не искаме да се стигне до дискриминиране между отделните браншове и сектори в промишлеността. Трябва да подкрепим, разбира се, автомобилния сектор и стотиците хиляди работещи в този сектор. Някои други предложения са включени в по-общия аспект на разписаните предложения за изменения. Някои от тях са изведени като точки от преамбюла. По същия начин сме направили и примерките за либерализация и фонда за корекция. Тук включихме и изменението на господин Роналди. Освен това имаме и точка от преамбюла свързан с 43-то предложение за изменение. Що се отнася до сроковете? Наистина много внимателно трябва да подходим тук. Каква ще бъде продължителността на предпазните мерки? Те трябва да бъдат договорени в цялото споразумение. След като са договорени веднъж, ние не можем да ги променим. С, е, правната служба изказа настойчивото становище, че ако искаме да ги изменим, трябва да имаме предвид това, когато подготвяме самото споразумение. По-нататък степента на а, вредите трябва да отчетем всички валидни и съотносими фактори, когато говорим по този въпрос. И по-конкретно, когато става дума за продукти, които основно се внасят от трети страни. Е, мислим, че някои от предложените изменения са доста рестриктивни онлайн платформата. Включихме предложението на господин Ланге по отношение на компромис номер 10 включването на подробностите, предложени от комисията. Когато, разбира се, се приключи разследването, резултатите трябва да бъдат включени. Продължавам нататък. Регионалните защитни мерки и принципа на комитологията. Вече чухме и мнението на правната служба днес. По отношение на регионалната защитна клауза 5160-6162 и член 2 абзац 1. Тук става въпрос за концепцията на регионалната промишленост и нашата цел – както сме казали вече няколко пъти, е да се включи тази регионална клауза, но пък днес чухме становището на правната служба днес. И разбираме, че концепцията за регионална промишленост може да бъде използвана само в изключителни случаи – на това основание ще трябва да се придържаме към седмо изменение 16, по отношение на 16 член. Това се свързано с регионалните клаузи. И на последно място, по отношение на комитологията, нашите цели са следните тук – Позицията на парламента трябва да е водеща за нас, когато взимаме решение, така че всички да сме равнопоставени с останалите институции и съответно да имаме нашите позиции при преговорите с комисията и съвета. Колеги, ще трябва наистина твърдо да си устояваме позицията. Благодаря ви много. <clears throat> Благодаря, преди всичко искам да благодаря на докладчика, защото с негова помощ преодоляхме доста много трудности, работихме конструктивно и е, се спрахме на седем главни пункта, по които постигнахме компромиси и ще може да гласуваме по тях утре. А, преди всичко а, е, за възстановяването на митата, което трябва, който трябва да се включи в предпазната клауза. Това е член 3, изменение 29 се отнася до този въпрос. И мисля, че е ясно, че този въпрос трябва да бъде решен преди влизане в сила на клаузата за връщането на мета, Второ, за немитническите бариери, които могат да деформират търговските отношения. Трето, норми социални и на околната среда, които не са част от споразумението, също могат да влияят отрицателно върху търговията. Четвърто, специалните економически зони. Може би знаете, че има такава зона в Южна Корея и трябва ясно да се заяви, че ако има продукти или елементи, а, които се отнасят до нея, трябва въпросът да бъде законодателно уреден. А, пето, а, член 4.5 става дума за показателите, там трябва да има прозрачност. Шесто, гражданското общество трябва да има роля във всичко това. трябва, всяката роля трябва да се спомене в споразумението, тъй ще има консултантски групи, които трябва да участват. И седмо, разбира се, коматологичният процес трябва да бъде така структуриран, че парламентът да играе по-голяма роля. Тоест ще има процес, промени в коматологичният процес. И според мен парламента трябва да има последната дума. Това е особено важно, тъй като ще се, бъде създаден прецедент за бъдещата законодателна работа. Радвам се, че успяхме да се споразумеем по тези седем пункта. Има все още един въпрос обаче, който е спорен. И това е въпроса за регионалната предпазна клауза. Ако такава клауза ще съществува, то трябва да бъде изключение. Е, по този въпрос е внесено седмо изменение от докладчика, но необходима е по-голяма яснота и затова трябва да обсъдим този въпрос по-нататък. Успяхме е, да а, стигнем до становище, което според мен прави чест на парламента. Благодаря. Господин Казак, благодаря, господин председател, скъпи а, е, колеги. Искам най-напред да изразя задоволството си, че господин Залба, нашия докладчик, работи в много тясно сътрудничество с всички политически групи. Позицията на групата, според мен, включи изцяло компромисните изменения и ние сме съгласни почти по всички пунктове на този компромис. Колкото до сроковете и до графика, подкрепям а, предложението, че анкетната комисия трябва да приключи работата си за 100 дни, не за 6 месеца. Колкото до а, предпадната клауза на регионално ниво, и тук подкрепям докладчика, и смятам, че трябва да му, да а, а, правото да действа а, а, и по новаторски начин, но като взима предвид и мнението на юридическата служба. А, и, а, аз съм съгласен, че такива мерки трябва да бъдат изключение. А, съгласен съм, че използването а, на информация онлайн а, ще позволи обмена на, на сведения между парламента и промишлеността. за различните доказателства, економически фактори, показатели и така нататък, на които става господин Залба. Според мен това е основателно. За надзора това е ключов въпрос и според мен увеличаването на износа и вноса между Европа и Корея трябва да предвиди защита на деликатните сектори, в споразумението за свободна търговия трябва това да бъде отразено. Нещо, което е редовно от част от нашия дневен ред. И е необходимо прилагане на 14 член от правилата за происход. Колкото до комитологията, дори сред преразглеждането на инструментите, общата търговска политика трябва да остане изключително в правомощията на Съюза. И затова бих искал да попитам какво е окончателното становище на докладчикът по този въпрос. Това е, мисля, всичко. Има и няколко изменения на докладчика в сянка господин Тойер и господин Риналди изменения, които се надявам ще бъдат одобрени от докладчика и останалите колеги. Благодаря. И преди да закрия тази дискусия, искам да приветствам постигнатият консенсус. Робърт Сърди. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко да се спра на два въпроса, които бяха споменати. Първо, господин Ланг Напълно съм съгласен с вашето становище за връщането на митата. Това ще допринесе само около процент и половина. Нека приемем, че ще има подобно връщане на митата за производителите. Винаги съм имал опасения, господин Залба, по отношение на регионалната идентичност. Харесвам вашата идея може би ние можем да я доразвием. И вие може би да ни кажете какво мислите, когато имате предвид, когато казвате няколко страни. Съгласни сме с доклада, той е отличен, съгласни сме почти с всичко. Както казах, има известни опасения по отношение на регионите. Трябва да помислим още малко по този въпрос. А, значи, може, може би още да се поработи още малко утре и утре ще гласуваме. благодаря. Искате ли а, нещо да кажете в заключение? Не, а, просто а, по въпроса за а, регионите. Някои страни, някои страни членки има а, промишлени сектори, в а, които а, се споменават а, някои а, съмнения във връзка с, с споразумението с а, Корея ако имат съмнение за ползата от това споразумение. Има начин да се справяме с това. Един от начините е да използваме регионалната предпазна клауза. Разбира се, трябва да се подчертая, че тя ще бъде използвана като извънредна мярка. И благодаря на всички колеги за техните е, забележки и за помощта им а, някой да каже нещо по въпросите за комитологичните изменения? Моля, бъдете а, кратка. Ние подкрепяме а, измененията, предложени от докладчика, а, с които да се замени а, процедурата на управление. Единственото ни възражение се, от, се отнася до ветото на парламента а, за решението да се наложат дефинитивни предпазащитни клази, клаузи, защитни мерки. комисията се съгласи, че регламента за мерките за приложение, когато влезе в, докато той влезе в сила, трябва да продължим да използваме коматологичната процедура. И е, регламентите е, е, в момента там не се предвиждат, е, не предвижда вето. В бъдеще те могат да се съобразят с регламент 299 а също и правото на парламента да блокира решения на комисията. А на този етап обаче трябва да се придържаме към комитологичната процедура. А, това е единственото, което мога да добавя от правна гледна точка. Разбира се, решението в крайна сметка ще бъде политическо. Това вероятно ще бъде взето предвид от политическите групи. И нека в такъв случай да отидем да започнем обсъждане на 20-та точка от дневния ред. Няма нужда да подчертавам колко голямо е политическото значение на това споразумение за свободна търговия. our rapporteur, Robert Sturdy, lets me take the opportunity to challenge uh, some uh, opinions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 nothing to do with that because we are starting this process at the very early stage when even before the official referral of the agreement to this parliament. За закъснението, за което ни обявяват, не е този парламент виновен за това. затова давам думата на Робърт Стърди. Между другото, днес той има рожден ден. Ми казаха току-що така, че честит рожден ден на Робърт. Благодаря ви, господин председателю. Надявах се това да не го обявите преди да съм си тръгнал. Доста на моята възраст, на нали, рожените дни вече не са нещо толкова приятно. Искам пак да благодаря на Пабло, Доста разговори се водиха по доклада ми и а, приветствам всичките а, коментари, защото те а, могат само да го направят по-ефективен. Въпреки а, закъснението, бихме искали а, докладът да бъде от полза както за двете страни по споразумението, както Европейския съюз, така и Република Корея. Трябва да сме сигурни, че е, за нашата промишленост има адекватни мерки на лице. А, господин председател, а, това е водещ доклад, да не забравяме. А, затова е много важно а, максимално правилно да осъзнаем нещата. Моя доклад е положителен в становището си, така че няма а, какво да се променя. Имам обаче някои обяснителни бележки, които днес ще бъдат разпространени сред всичките докладчици в сянка по същия доклад. Ще се опитаме да вмъкнем а, предложенията за изменения. Мисля, че е много важно да а, дадем съгласието си за този доклад, а, а, за да достигнем до ратифициране на споразумението максимално скоро. Споразумение, което е от полза както за Европейски съюз, така и за Република Корея в момент, когато в Европа и в цял свят а, промишлеността е в доста тежко положение. Така че очаквам с нетърпение да чуя вашите гледни точки днес, както и през следващите няколко седмици, за да можем да изменим съобразно тях обяснителните бележки. Та това са уводните ми думи, господин председателю. Заповядайте вие сега, председателя. Да, това действително е първият такъв доклад по споразумение за свободна търговия и в момента се готвят други. А, това е докладът, който ще послужи като модел за останалите. Давам сега думите на депутатите. Господин Ланга, заповядайте. Благодаря ви, господин председателю. Това е действително е един модел за споразумение, който ще ползваме и в бъдеще и затова трябва да подходим максимално предпазливо и внимателно. Това е първото споразумение, което се сключва след влизането в сила на Лисабонския договор, така че от гледище на изменените правомощия на парламента, това е от огромно значение. В бъдеще ще участваме по ангажирано в преговорите по тия споразумения. Вече няма просто в края на процеса да казваме да или не. Ще претегляме нещата в процеса на преговори. Затова е много важно за нас това споразумение, както и за европейската промишленост и работодателите и заетите в съответните сектори, например химическата промишленост, достъпа до, до услуги. Мисля, че в общи линии е, можем да кажем, че това е едно доста благоприятно развитие. Това, което трябва да подчертая, е, че за първи път, като с обвързващ, с задължителен характер, в това споразумение имаме социални и екологични съображения. Например, условия на труд, условия за устойчивост. Е, е, се надявам се, надявам се, че е, тези стандарти за условията на труда ще се спазват в Корея, като например е, дейности на синдикатите и така нататък, защото в миналото е имало а, примери, случаи, в които тези основни права са били опоручавани. Така че мисля, че това е едно особено положително споразумение, положително е, и поради факта, че гражданството общество взема активно участие както в Корея, така и в Европейския съюз. Е, имаме представители на промишлеността, на неправителствените организации, на синдикатите. И възможността да се следи изпълнението на това споразумение е също нещо чудесно и действително това споразумение ще бъде модел за бъдещи такива, заради което е похвално, че е привлечено и гражданското общество. Има три отрасъла корабостроенето, текстила и автомобилостроенето които будят някои тревоги у мен. В корабостроението сме имали проблеми с дъмпинговите и антидъмпинговите мерки в миналото. Европейското корабостроене а, все още има светло бъдеще и не бива това споразумение да води до нелоялна конкуренция. Това е което ме тревожи. После автомобилостроенето. Това е много важна тема, като се има предвид, обмена на търговията. Не става въпрос за просто броя автомобили, които се произвеждат, но общия оборот. Това е един отрасъл, който е много по-важен от други, така че трябва внимателно да се замислим за това дали има достатъчно равновесие, така разписано. Първо, връщането, възстановяването на митата. Защо корейските производители да имат право да се снабдяват с части и детайли от трети страни, с които ние нямаме споразумение за свободна търговия, естествено плащат се мита, но пък ако европейски производител иска да купи същите компоненти, например акумулатори, трябва да плащат а, а, вносно мито. Също така имаме предпазна клауза в рамките на 5 години. Надявам се, че ще гласуваме по този въпрос и се надявам в тази клауза, защитната клауза, ще можем да въведем адекватни правила. петък говорих с един доставчик от европейското автомобилостроене и наистина те изразиха тревога, защо не могат да се снабдяват с а, м, части, с детайли. Би трябвало нещата да са поставени на равна нога. Защото в момента около 80% от детайлите действително се доставят от онази част а, на света – в бъдеще може този дял дори да нарасне. В Южна Корея е доста монополизиран пазара. Един участник държи около 80% от целия пазар, така че определено имаме господстващо положение там. Не бива да забравяме, че става въпрос за достъп до пазара на Южна Корея. Естествено, това е един много по-малък пазар, това е ясно. Но въпреки това има сериозни пречки за в достъпа до този пазар. Има различни механизми, процедури за разрешителни, има финансови фискални инструменти, дори някои екологични съображения могат да се превърнат в пречка за достъпа. Трябва да се уверим, че това, което очакваме да се постигне като достъп до пазара, действително ще се постигне, че вече няма да има митнически бариери и че европейските изделия ще бъдат признати с необходимите разрешителни и без да се налагат допълнителни задължения. Следващия оратор има думата. Благодаря. Тъй като това е първото споразумение за свободно търговие по смисъла на Лисабонския договор, трябва да разгледаме именно от гледна точка на новата позиция на парламента всичките изменения и това споразумение. Но трябва много ясно послание да отправим. Първо, ние сме за споразуменията за свободна търговия, защото и двете страни, участващи в тях, имат полза от подобни споразумения. По-нататък. По време на преговорите ние трябва да направим всичко възможно, така че парламента като институция да участва в по-голяма степен. Благодаря ви. Благодаря, господин председателю. Две неща искам да споделя с вас, които според мен са значими и господин Лангер всъщност се позова на тях. Първото споразумение е след Лисабонския договор. Това беше казано и това е факт. Но не бива да забравим и е, конкретната обстановка, под която то се реализира финансовата криза е, и служителите, работниците, всички, които участват в крайна сметка в целия този процес, ще бъдат повлияни от споразумението за свободна търговия. Така че изключително важно е да подчертаем социалните е, и екокритериите, които трябва да отчетем. Изключително важни ще бъдат и бъдещите споразумения между е, Корея и Европейския съюз. Когато става въпроси за економически въпроси от по-общ характер. Това ще е изключително важно. Така че нека да отделим нужното време. Добре да разгледаме всички тези аспекти. Да видим какво точно попада в споразумението, какви са стандартите и как да направим така, че те да бъдат изпълнявани на практика. Защото това споразумение за свободна търговия трябва да бъде прието и от работниците в Европейския съюз. Ние като парламент подкрепяме тази стратегия, но много е важно да имаме подкрепата и на европейските държави. Така че, много сериозно трябва да се отнесем към това споразумение и да гарантираме стандартите. На второ място, господин Стърди съвсем основателно отбеляза, че това споразумение трябва да бъде партньорство. Трябва да работим на равна нога с е, южнокорейците. И разбира се, трябва да имаме и много сериозно отношение към гражданите на Южна Корея. В бъдеще, когато а, разглеждаме участието на парламента в а, подобни споразумения, както господин Лангер вече а, спомена, трябва да видим по какъв начин Европейския съюз може да използва системата от лостове, така че в крайна сметка да се гарантират достатъчно социални стандарти и нормативи за съответната страна, така че да няма нелоялна конкуренция, да няма дъмпинг и да не се нанасят вреди на промишлеността. Всъщност, трябва да мислим по какъв начин ще разработваме партньорството с тези страни? Как да можем да разработваме економическата си политика съвместно с тях? Трябва, разбира се, да следим много внимателно как се развива и нашата економика, защото знаем, че има противоречиви мнения и в Европейския съюз. Председателя. Благодаря ви. Следващи оратор. Благодаря, господин председателю. Мисля, че много хубава работа свършихме по отношение на защитната клауза. Няма да се връщам отново към този въпрос. Искам да благодаря на колегите, благодаря на господин Стърди. Това е една обща политическа, общо политическо становище като цяло. Мога да кажа, че ние не дискутираме споразумение за свободна търговия или партньорски споразумения с една бедна страна. В конкретния случай говорим за една страна, която е постигнала стандарт, жизнен стандарт и, устой... и, до... уст... и економическо развитие, което до голяма степен отговаря на нашите темпове. В рамките на Европейския съюз има е, социално е, из социални проблеми, има, разбира се, и маргинализация, в голяма степен, по, може би, по-значима, отколкото в Южна Корея. А, мисля, че наистина едно споразумение може да продължи 10 години, 11, 12, аз не се шегувам. А, става въпрос за една многогодишна рамка на взаимоотношения, имаме кризи, ето сега е нашата криза, не можем да екстраполираме отношението а, на ни с една страна и да ги прилагаме към друга страна, просто така свободно. Съгласна съм, съгласна съм с казаното от господин Ланер. Въпросът е принципен. Всички отрицателни последици ще имат последици и за нашите граждани. Говорим за Южна Корея, не за Руанда. Говорим за стандарти на заетост, на околна среда, а ние в Европейския съюз е, наистина не отстояваме подобни позиции, когато е, водим подобни преговори по принцип. Очевидно е, че трябва да наложим тези искания спрямо Южна Корея. Може би не така ще стоят нещата с Бразилия, Китай или Индия. Но страни като Бразилия и Корея трябва да знаят какви са стандартите. Но, ако извадим финансовите услуги и застраховането от това споразумение – Говорим за банките, за застрахователния отрасъл. Тогава какво ще направим? Нека да наричаме нещата с истинските им имена. Не можем да сравняваме економическото въздействие от е, текстилната промишленост или автомобилния отрасъл от този смисъл с е, продажбата, например, на алкохол или на лекарствени препарати. Не можем да продаваме а, сиране на Корея, например, ако не говорим на езика, на който те говорят, един ден ще прочетем във вестниците, че сме направили едно нещо за бананите, пък друго за тиквичките да погледнем каква е позицията на САЩ. Защо те не блокираха споразумението с Корея? Заради Китай искаха да си гарантират своя производствен машинен отрасъл. Разбира се, тук става въпрос за протекционизъм. Аз съм за свободните пазари, аз съм либерал. Когато стане въпрос за либерализиране или либерални економики, съм съгласен, но може да сте либерал само ако имате партньор за либерал. Социалната справедливост, равнопоставеността, това са важни въпроси за социалистите. И трябва да подходим по този начин, независимо дали е, водим преговори с корейци или с други. Когато с АКТБ говорим по един е, начин, това е едно, но когато говорим с е, Корея, Корея, тогава вече става въпрос за споразумение, защото трябва да се гарантира именно финансовото и економическо развитие. Трябва да отстояваме позициите на онези, които се борят за повече работни места, за равновесие в екологията. Ние трябва да отстояваме именно тези позиции, защото, разбира се, след време ще разговаряме и за други споразумения с други страни. Ето това исках да кажа по отношение на споразумението, както и на клаузата. Трябва да имаме кораж ние би трябвало да подходим по този начин. Видяхме позицията на САЩ, защото в противен случай ще видим, че е, е, десетки хиляди работни места е, в Европа са жертвани заради този прекрасен договор. Председателя. Благодаря. Сега вече е време да изслушаме становището на комисията. Много благодаря. Не мисля, че сега искам дълго изказване да направя. Имах много възможности да изкажа становището си по това споразумение. Първо, искам сега да първо поздравя изключително много парламента за старанието, с което подготви това споразумение, също и целите процедури по преговори, изключителна отговорност бе проявена от страна на Европейския парламент по отношение на това споразумение. Надяваме се в крайна сметка, че страните по споразумение ще могат да стигнат до подписване септември. Знаете, че има формална процедура, която трябва да се спази. По отношение нетарифните пречки, много ясно мога да кажа, че тези споразумения включват много конкретни, силни, обвързващи мерки. Наистина, по отношение на условията, ние правим много сериозна промяна и ще следим много отблизо от името на Европейската комисия спазването на съответните ангажименти, които са разписани в споразумението. Новите стандарти, социални, екологични, са изключително значи... от изключително голямо значение, защото, разбира се, НПО-тата, работодателите, служителите ще бъдат много пряко въвлечени в изпълнението на тези споразумения. Изключително важно е всичко това е, предвид и преговорите, които бяха водени от Европейския парламент. Мисля, че изключително позитивни са позициите, до които сме стигнали. Работим и по въпроса за преговорите с Индия. Мога да отговоря и на въпроси, разбира се, по отношение на тези преговори, ако има такива въпроси. Не е коректно да се каже, че Европейския парламент участва само в тези преговори след е, е, сключването на споразумението. Не бива да забравяме изключителното участие на Европейския парламент в хода на преговорите в Южна, с Южна Корея. Дейвид Мартин беше докладчик по отношение на тази резолюция – много ясни препоръки бяха направени към комисията, именно в тази, които отразяват контекста на преговорите с Корея. И ние отчетохме тези препоръки, направени от парламента. Разбира се, очаквам всички възможности, които бихме имали, за да можем по-подробно да дискутираме всякакви аспекти на това споразумение, включително въздействието върху отделните отрасли. Комисията, разбира се, покани независим експерт, за да направи оценка на въздействието на споразумението за свободна търговия с Корея. Този доклад вече е на разположение и можете, разбира се, ако желате да го прочетете. Благодаря. Председателя. И така, сега давам думата отново на колегата. да благодаря, господин председателю. Тъй като господин Лагер засегна въпрос, който според мен трябва да се уточни, а именно антидъмпинга. Що се отнася до мен лично? Във всичките преговори с СТО, с която и да е държава, има такива нормативни актове, свързани с антидъмпинговите мерки. Така че всъщност може би не е нужно да влиза в нашия доклад, защото то вече е факт от законодателна нормативна гледна точка. На второ място, както господин Сустер каза, Вярвам, че това е една възможност за Европа. И аз съм за споразумението, по принцип. Мисля, че има какво да се направи, но мисля, че това споразумение е добро за Европа. В крайна сметка всички ние ще излечем полза. Както подчертахте, има редица проблеми, които може би трябва да бъдат уточнени и решени. Но Моето мнение е, че в крайна сметка Европа ще излече полза от това споразумение и именно това трябва да е водещо при нас. Ползата за Европа. Съгласен съм, че има проблеми и те ще бъдат отчетени и включени в обяснението, и изложението на мотивите. Благодаря ви. Председателя. Господин Гарсия, желаете ли да уточните въпроса, свързан с антидъмпинговите клаузи? Споразумението с Южна Корея запазва правото и на едната и на другата страна да прилагат антидъмпингови мерки. Няма никакво ограничение за приемането на подобни мерки в, в споразумението. Има точки, които отговарят на европейското законодателство. Споразумението по никакъв начин не ограничава правото на Европа или на Корея да прилага антидъмпингови мерки е една област, в която а, споразумението е отива по-далеч. Това са субсидиите. А, там се предвиждат повече, отколкото се е предвидено в правилата на СТО. Благодаря. Нека ви напомня, че през септември е, ще имаме проект от доклада и сега се връщаме към точка 6 от нашия дневен ред. А това е финансова помощ на макроравнище за Молдова. Докладчикът е Илио Винклер от НП ще обсъдим проекта доклад и ще разменим мнения. Комисията прие през решение за оказване на макроекономическа помощ на Молдова. Ако обичате, запазете тишина, ако обичате. Значи финансовата помощ на макроравнище за Молдова, както казах, е в, в съгласие с решение на комисията и отпускане на помощ от 9, до 19 милиона, до 90 милиона евро за преодоляване на последиците от глобалната финансова криза за Молдова и за цел укрепване на процеса на реформите в тази страна. Докладчикът е подготвил проекта доклад, който смятам, че е раздаден на най-малкото на английски, ако не на другите езици. Така че давам думата на Юлио Винклер да представи докладът си. Благодаря, председател, господин председателю. Е, ясно е, ако се съди по интересът на колегите, че очевидно Молдова не е Корея. Но въпреки това, тя може да се окаже много важен партньор на Европейския съюз. Е, искам да споделя с вас някои съображения по три точки. Първо, по споразумението, второ, по измененията и трето, по графика за доклада както вие споменахте, господин председател, става дума за финансова помощ на макрофинансово равнище. Това е паушална помощ в размер на 90 милиона на няколко транша тази година, до година през 2011 година и така. Тази помощ се оказа на страна, която преживя големи трудности през последните две десетилетия след разпадането на Съветския съюз. Страна, която има демократично правителство, вече от 8-9 месеца, правителство, което при всеки удобен случай потвърждава желанието на Молдова да се интегрира с Европейския съюз. Разбира се, те трябва да изпълнат всички изисквания и всички критерии, но по дългият път, който предстои, нашия парламент трябва да покаже своята подкрепа за усилията на Република Молдова. Разбира се, като докладчик, аз съм съгласен с предложенията на комисията да се отпусне тази едно е, извънредна помощ А, но а, имаме неодавна примери за подобни, подобно отпускане на макрофинансова а, помощ и бяха изразени а, някои съмнения по отношение на прозрачността и отчетността на отпуснатата помощ, а също така и ролята на парламента в използването на отпуснатите средства. И това ме води до втория въпрос, той е въпроса за измененията – има пет такива. Първо и пето изменение третират въпроса за е, економически и финансов е, комитет като партньор е, в този процес. И според мен комисията трябва редовно да ни информира за това как върви помощта, нейното използване и да ни предоставя необходимите документи. Второ изменение – формулира следното, че Европейската комисия трябва редовно да е, редовно да информира парламента и Комисията по економическите и финансови въпроси за това как върват нещата. Четвърто изменение се отнася до графика, защото както при е, Украина, нашето мнение е за графика за изпълняване на условията, свързани с финансовата помощ, трябва да бъде на лице. Това е толкова по измененията. И трето да кажа нещо за графикът. 24 юни е срока за внасяне на изменения. През юли ще гласува комисията Инта, но това няма да бъде окончателен а, глас, защото съгласно изискванията на Лисабонския договор задължително е да има консултации с националните парламенти. И след това, разбира се, трябва да се даде мандат за преговори с съвета и комисията. На 30 август ще гласуваме окончателно в комисия, ако до тогава всичко върви а, както трябва и на пленарното заседание, първото Страсбургско заседание през септември ще гласуваме в пленарна зала. Искам да ви благодаря, господин председател, за вашата подкрепа. А също така благодарност изразявам и на секретарята за а, тяхната помощ и а, свършената работа. Благодаря. Значи имаме проекто доклада, измененията, а също така имаме и предложение за графикът. Джордж Сабин Куташ. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички познават политическото положение в Република Молдова. Необходимо е да се каже, че промяната, която настъпи там преди няколко месеца и новата откритост и желание за интегриране с Европейския съюз трябва да бъдат поздравени. Но правя министър-председателят Влад Филат ясно заяви, че най-важно за бъдещето на Молдова е присъединяването в бъдеще към Европейския съюз преговори започнаха на 12 януари 2010 година. Това първо. Второ, Република Молдова беше много дълбоко засегната от економическата криза и има големи бюджетни трудности. Молдова продължава да бъде страната с най-нисък е, БВП на глава от населението в е, региона. И накрая, макар и не последно по важност, е, управляващата коалиция е, доста крехка и нестабилна. И в светлината на всичко това трябва да одобрим колкото може по-бързо финансовата помощ на макроравнище за Молдова, за да може да помогнем на економиката на страната и на демократичните реформи там. Докладчикът, господин Винклер, посочи, че помощта трябва да следва пътят проправен вече от помощта, която беше отпусната на Украина. Съгласен съм с това. Подкрепям незабавното одобряване на доклада, на доклада и отпускане на съответната помощ за Молдова. Благодаря. Хелмут Шулц е другия докладчик. Сянка, искате ли да кажете нещо? А, съвсем накратко, господин председател. Мисля, че а, наистина трябва да се вземе предвид политическото положение. А, в Молдова. Там наистина настъпиха промени, но положението е сложно, много по-сложно, отколкото изглежда на пръв поглед. Най-малко от 6 години Молдова върви към по-тясно сътрудничество с Европейския съюз. Разглежда се възможността за асоцииране и в крайна сметка приемане на Молдова за член на Европейския съюз. След неколкократните избори в Молдова, сега се е стигнало до положение, което е, се характеризира с нестабилност. Наистина трябва да отпуснем финансова помощ колкото може по-бързо, не като средство за оказване на натиска, като искрена, истинска помощ за народа на тази страна. Молдова трябва да получи перспектива за едно устойчиво развитие в бъдеще. Именно поради това а, а, иска ми се доклада и измененията да вземат именно това предвид и аз самия ще внеса някои изменения. А, сега, господин Евиодаро. Благодаря, господин председател. А, комисията иска най-напред да благодари на парламента и на вашата комисия за подкрепата оказана на нашето предложение и за вашето сътрудничество при а, ускоряването на одобрението на това предложение. Ние правим всичко, което е по силите ни. да бъде прието това предложение на окончателно през септември. Колкото до внесените изменения, комисията приема тези изменения, които привеждат текста в съответствие с това, което вече беше, по което сме се споразумели ще вземем предвид и съвета на правната служба, тъй като консултацията се изисква а, от комитологическата процедура. Но най-новата информация по отношение на макроекономическото развитие на страната показва, че економиката се възстановява от дълбокия спад по време на кризата. Програмата на Международния валутен фонд се изпълнява и ние се надяваме МВФ да направи първият преглед на тази програма и да отпусне друг транш от 60 милиона в началото на юли. Също време, но не трябва да се забравя, че положението продължава да бъде деликатно и по отношение на фискалното положение, по отношение на, на текущата сметка, е, където дефицитът може отново да се покачи заплахата от инфлация продължава да бъде значителна. Националната Молдовска банка е, обаче е взела необходимите мерки, откри, а, е, увеличи а, е, лихвения процент с а, 200 базисни, пункт, базисни пункта. Въпреки това продължава да има трудности в структурните реформи, особено и те не трябва да се подценяват. Всичко това трябва да се вземе предвид и помощта да се отпусне колкото може по-скоро. А сега за сега това е всичко, което имам да кажа по този въпрос. Благодаря. През е, това приключваме разискванията. Нека да ви напомня, че 24 на обед е крайния срок за изменения което достигаме до точка 7 от дневния ред, а именно изменения на регламент на съвета 1215 от 2009 година. А, извинявайте. Трябваше да дам думата за, за закриване на дискусията. Извинявам се, не исках да ви прекъсвам, господин председател, но все пак няколко думи искам да кажа накрая. Първо искам да благодаря на докладчиците за техните становища. Знам, че господин Шолф да е напълно в правото си да подчертая факта, че не бихме искали да оказваме натиск, а по-скоро бихме искали да предоставим подкрепа. Това е нещо много важно защото Европейския съюз се нуждае от стабилност по границите си. А въпроси е, като Молдова и Украина са особено важни именно от тази гледна точка. Европейския съюз трябва да подкрепи структурните реформи, да подкрепи а, демократичните а, процеси, а не да осъществява натиск. Така че ще се радвам да разгледам по-нататък различните гледни точки с докладчиците и да обсъдим евентуални допълнителни изменения. Благодаря. Председателя и така. Седма точка изменение на регламент 1215 от 2009 на съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз. Докладчик, както знаете, съм аз. Това споразумение има за цел да продължи срока на прилагане на този регламент на съвета до 21 до 31 декември 2015 година. Както виждате в проекта доклада ми, аз не се противопоставям на сериозните изменения, които се предлагат от комисията. Така че в това отношение нямаме разногласия. Що се отнася обаче до съдържателната част на предложението, тъй като се предлага да се дадат правомощия на съвета, които не са в съответствие с решението за комитологията. Аз предлагам редица изменения за въвеждане на правила в рамките на делегираните актове и актовете за изпълнение по Лисабонския договор. Това, което също предлагаме, да се изключи обикновената процедура, така че парламента да може да се възползва от преференциалните договорености по първи член от горопоменатия регламент. Така че това са основните моменти на а, моя доклад, проекто доклад, който държите в ръцете си. И така давам думата за коментари, ако има такива. НП Юн Уинклер. Благодаря ви, господин председател. Искам просто да изкажа подкрепата на НП а, за а, вашия доклад и измененията, които предлагате. По-специално въпросът свързан с делегирания акт и факта, че с това изменение, както и други, които вие предлагате, не правим нищо особено, нищо освен това да влезнем в съответствие с процедурите по Лисабонския договор. Благодаря ви. Господин Филип Куисон от комисията ще вземе думата сега. Благодаря ви, господин председател. Всъщност се казвам Колин Грон и съм от правната служба на главна дирекция търговия. Вместо колегата, когато обявихте, съм тук, защото повечето от въпросите са свързани с комитологията. Първо искаме да ви благодарим за доклада, който ние приветстваме. Има две е, точки, които бихме искали да а, обсъдим първо по същество, после процесуални а, въпроси. Първо, а, по същество комисията е съгласна с а, изменението, а, което предлагате. Изцяло смятаме и ние, че трябва да се пригодим към новата рамка, която проистича от е, е, а, Лисабонския договор. Трябва да а, е, изменим за тази цел актовете за изпълнение на законодателство. Също сме съгласни, че трябва да а, преразгледаме и онези актове които, за изпълнение, които са прияти отвъд процедурата за съвместно времене на решения. Тоест съществуващата процедура по а, комитологията. Като цяло съм съгласен с измененията. Имам обаче някои конкретни моменти, с които не сме убедени, че сме изцяло съгласни. Например, изменение четвърто смятаме, че по-скоро трябва да бъде акт за изпълнение. Смятаме, че изменения 5 и 7 вече се основават на съществуващи решения по а, комитологията и, и също имаме известни съмнения а, относно това дали шесто изменение трябва да бъде делегиран акт. Ние смятаме, че трябва да бъде акт за изпълнение. Комисията смята също така, че 10 член където се дават правомощия на комисията под условие за контрол от съвета. Смятаме, че това трябва да се измени. Та с изключение на тези конкретни точки, като цяло сме съгласни, но по конкретните моменти, които споменах, ще са необходими допълнителни дискусии. По процесуалните въпроси, в становището ви към доклада а, споменавате колко важни са тия търговски преференции за Западните Балкани, по-специално Косово. Както знаете, в момента а, нещата стоят така, че регламентът а, изтича до края на тази година, така че има сериозен натиск върху всички институции да се въведе изменението, така щото да се продължат съществу... продължи прилагането на съществуващите е, преференции. По процедурите ние бихме предложили е, друг подход, както знаете е, от обяснителния меморандум на комисията към предложението. Ние подкрепяме законодателен пакет, който да измени не само този акт, но и 23 други акта. Постоянно работим по този въпрос, така ще да постигнем а, одобрение от комисията не по-късно от началото на септември. Занимаваме се и с други въпроси, с съществуващата комитология в търговията, както и в други области а, тази процедура ще има предимството, че а, ще измени всичките регламенти, които трябва да бъдат изменяни поради Лисабонския договор и така ще, из, ще избегнем по-отделното им изменяне едно по едно. Смятаме, че този процедурен подход е, е по-удачен, но що се отнася до съдържанието по същество, а ние сме съгласни с вас. Председателя, да, разбирам съображенията на комисията. Относно общия пакет за изменение на няколко регламента анблок, анблок. Тя ни е не искаме да осложняваме нещата, но Определено бихме искали на време да се приемат тези изменения, в каквато и форма да са те, така че трябва да видим максимално скоро това по-общо предложение на комисията. Просто искам да изразя настоятелно искане от комисията да излезне с конкретно такова предложение за всеобхватно прилагане за изменение няколко регламента. Така че ви благодаря за коментарите. По-нататък ще гледаме този въпрос на 10 юли. Всъщност това е крайният срок за измененията, за внасяне на изменения. Нека да преминем към Осма точка от дневния ред. Изменение на регламент 1334 от 2000-та година за въвеждане на режим на общността за контрола на износа на стоки с двойна употреба, стоки и технологии с двойна употреба. Йорг Лайхтфрид от социалистите и демократите е докладчик по тая тема, така че му давам думата. Заповядайте, Йорг. Благодаря ви, господин председателю. Това е много интересно досие, но също е и доста сложно. В момента сме в такова положение, че е, няма от какво да сме доволни в момента. Но пък от друга страна, ние не сме в състояние да променим нещата, да ги обърнем така, че нещата да станат задоволителни. Това кое не е задоволително? Първо, когато се изнасят стоки с двойна употреба, положението в, различни, в отделни държави членки е доста различно. Тоест, не са поставени на равна нога отделните държави членки. А пък е, това, разбира се, поражда проблеми в е, единния пазар. После. Следващия проблем е с непрозрачните, неясните процедури. Има търкания между, между парламента, комисията и а, съвета. Как ще разрешим тия несъгласия, не знам. Но съм се опитал да напиша един работен документ, където съм нахвърлял най-важните въпроси. крайна сметка трябва да постигнем пълна прозрачност на цялата процедура. Трябва да зачитаме и Лисабонския договор, естествено, и да преминаваме към укрепване на ролята на Европейския парламент в общата конюнктура на процесите. И а, нашата комисия мисля, че трябва да бъде особено дейна по този въпрос. Трябва също така да гарантираме, че Европейския съюз е, играе адекватна роля в е, международен план. За тази цел институциите трябва да говорят с един глас. Говорих по тия въпроси с докладчиците в Сянка и достигнахме до заключение, че е, действително има смисъл в известна степен да се възприеме подхода на комисията и съвета. При все това обаче комисията трябва да да внесе това предложение като законодателно предложение а, в парламента. Така че имам въпрос към комисията. Как точно ще организираме нещата? Ние смятаме, че е категорично наложително да се внесе ново предложение за регламент в парламента. В противен случай няма да можем да разрешим тия проблеми. И втори въпрос, свързан с този. Има ли смисъл парламента да продължава да работи по предложението на комисията, като се има предвид, че съвсем скоро може би ще се внесе ново предложение от комисията? защото бихме могли просто да изчакаме новото предложение на комисията и да не се занимаваме с това. Тъй, че а, много искам да чуя комисията какво мисли по този въпрос. Как ще процедираме? Нека да ви напомня, че целта ни с тия приложения е да се разгледат стоките, списъците на стоките, списъка на страните, да се види какво в момента се съдържа в предложението. Аз не мисля, че списъка е особено балансиран. И е, въпросът е принципен. Първо, комисията ще излезе ли с ново предложение? И второ, е, ще излезе ли комисията с ново предложение скоро? И трето, как ние в Европейския парламент да подходим най-удачно към въпроса. Не мисля, че има смисъл да се съсредоточаваме твърде много върху стария регламент. По-скоро би трябвало да отдадем предпочитание на това да се внесе ново, ново предложение за нов регламент. Обсъдих това с докладчиците в Сянка, постигнахме съгласие по тия въпроси, но бих искал да чуя и представителите на другите групи. И наистина максимално скоро бихме искали да достигнем до разрешение на този въпрос. И много ще се радвам да чуя комисията какво мисли. Председателя. Давам а, сега думата на колегата, който ще говори от а, името на Комисията по външни въпроси. Благодаря. Ще изразя и мнението на комисията АФЕТ. Ще ви запозная с някои аспекти на нашия дебат. Представих проекто становището си пред Комисията по външни работи и колегите също внесаха своите предложения за изменения. Крайният срок вече отмина за измененията. Така че мога да ви кажа, че съвсем скоро ще можем и да гласуваме по този документ. В разговорите, които водих с докладчиците в Сянка, установих, че имаме общ подход. Много ни вълнуват въпросите, свързани с сигурността. Със сигурност това няма да ви изненада. Работим следвайки принципа че когато става въпрос за чувствителни стоки и технологии, в никакъв случай не можем да правим компромис с сигурността. Както знаете, комисията предложи 6 изменения за разрешенията за общ износ. И генералните разрешения на 11 юни имаше заседание със съвета. Това беше последното ни заседание. И след това те стигнаха до решение, че една от тези шест области, а именно компютри и ИТ технологии, вече не се считат необходими а, аспекти от преговорите. Има редица аргументи за резерви и по другия въпрос, свързан с е, малките пратки. Така че, общо зато мога да кажа, съгласна съм с казаното от господин Лайфтрихт по отношение Лайхтфрид по отношение на това, че трябва да видим как комисията ще отговори на заключенията и предложенията за решения, които излизат от съвета и след това ние ще трябва да направим преразглеждане на нашия документ. Ако комисията обаче, че излезе с решение, че, трябва да, че няма да има съществени промени, тогава и ние няма да правим промени по предложението. Следващ аспект, отказан от господин Лехтфилд. Графика. Добър въпрос е това. Има и въпрос, който изобщо не е свързан с регламента, но пък е много значим от практическа гледна точка. А именно, как може а, да се гарантира точното прилагане и изпълнение на този акт. Да ви напомня, че САЩ имат Министерство за вътрешна сигурност, което всъщност именно отговаря по този въпрос. И имат хиляди служители, които всъщност правят тези проверки. А все още, според мен, не е много ясно как държавите членки ще могат да гарантират подобно провеждане на контрол от техните митнически власти, например. Подходът ми към тази тема е повлияна много от мнението на съвета, естествено – трябва да има общо споразумение между държавите членки, що се отнася до нивото на сигурност, което трябва да се изисква. От което пък проистичат три важни проблема. Първо, онова, което засегне господин Лейхтфрид, а именно а, крайните предназначения на тези стоки, предназначени за износ. Комисията предлага списък. Той е по-списък от онзи, който предложи съвета. Или пък онова, по което може да се получи съгласие в съвета от държавите членки. Така че трябва да видим какво ще стане тук на този въпрос, именно списъка от съвета. Що се отнася до пратките с ниска стойност, така наречените? Моето лично мнение е, че тук става дума за количество, а не качество. А, прощавайте, за да, точно за количество, а не качество. Така че ако а, има подобна пратка, може да има сериозен риск. Може ли всъщност самата стойност на продукта да ни даде основание да измерваме само възоснова стойността риска на пратката? И наскоро имахме една атака по отношение именно на така наречените стоки с ниска стойност и трябва да има последващ е, доклад е, случая, който да ни го разясни. Трябва да работим тясно в сътрудничество с съвета по този въпрос. Следващия оратор има думата. Благодаря ви, колеги. Искам да благодаря също на господин Лайхтфрид. Фрид благодаря и на, изключител... на колегите, които участваха в изключително ползотворния дебат. Това е една тема от изключително голям, както за търговията, така и за сигурността. Говорим за продукти, които са изключително важни за промишлеността, но ако стигнат в погрешна страна, тогава наистина може да се стигне до много сериозни вреди. А, сега, защо се страхуват колеги, че предложеният ни текст е, е правилен или не е правилен? Мисля, че ще бъде добре, а комисията последва предложението на господин Уайтфред за новото предложение за текст. Основните проблеми. А именно – как съществуващото законодателство се прилага в практика е от изключително голямо значение, защото се прилага по различен начин от различните държави, членки и е, дружества. Така че, ако се, едно дружество търгува през немския си клон или дъщерно дружество, по един начин може да получи разрешителните. А ако същия този продукт минава през друг филиал в чужбина, тогава няма да има никакъв проблем за получаване на разрешенията. Така че, убеден съм, ако това е вярно, ако има различно приложение на разпоредбите в различните държави членки, тогава със сигурност е, е, някои държави са в по-неблагоприятно положение в сравнение с други съответните е, дружества, които търкуват с тези стоки. Така че много ви моля, нека комисията наистина да направи нужното, така че в крайна сметка да получим ясно информация как се прилага регламента, къде има трудности при изпълнението и приложението в някои държави членки има ли отправени критики, е, за които комисията знае? Много ще бъда благодарен на комисията за уточнение. И така, председателя, имате думата комисията за отговор. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички участващи в обсъждането на този сложен въпрос. Наистина труден е този въпрос, защото става въпрос за границата между търговията и сигурността. Съгласен съм с казаното от докладчика за общия пазар. Наистина, ние се намираме в една ситуация, при която аспектите свързани с сигурността се а, е, смесват с а, е, изискванията и съображенията за свободна търговия. Важно е как се провежда контрола. Разбира се, а, е, преди 1995 година тогава държавите членки отделно и самостоятелно взимаха решение, обаче 95-та съда реши, че това е а, общностна политика и има компонент сигурност, свързан с а, издаването на лиценз или разрушително. То не излиза извън рамките на тази общностна политика. И тогава вече започна работата върху регламента. Това е регламента, с който в момента разполагаме. Това е процес на изграждане на общностното измерение на проблема по отношение укрепване ролята на Европейския парламент. Напълно сме съгласни с това и наистина много бихме желали дискусиите да продължават тук по тези въпроси. Аз много внимателно изслушах казаното от вас. Що се отнася до проблема свързан с различните държави членки, които изпълняват регламента по различен начин и как той се изпълнява. Да, вярно е, че регламента се изпълнява, прилага на национално ниво от съответните лицензиращи органи. Те взимат решение, естествено имат списък с токи и технологии, които а, за които се изисква разрешително от всички европейски износители, но има и друга група стоки, които самите, по които самите държави членки, възоснова на своята оперативна разузнателна информация, могат да взимат решение дали е необходимо да се издава разрешително или не. Имали сме дискусии по този въпрос, имали сме и жалби от компании, които изнасят до трети страни и те казват, не може в крайен получател да постигне моята стока, а конкурента ми от друга държава членка може да си продава стоките в тази трета страна. Да, комисията да участва не само в законодателните инициативи а, при изработването на насоките, но осъществяват се и проверки а, а, в партньорски в отделните държави членки относно изпълнението. Задачата не е лесна. И ние разчитаме, разбира се, и на Европейския парламент да ни помогне при изпълнението й. Що се отнася до въпроса защо това е правилното предложение, правилният текст, защо този да е списъка, защо да не е друг? Предложението се основава на онова, което, с което държавите членки по-настоящем разполагат като национални изисквания за а, е, издаване на а, разрешителни. Има европейски списък, но има различни а, разрешителни в отделните държавни членки, които се изискват за а, стоки и технологии. Така че износител от страна а може да изнася определен брой стоки до определени крайни получатели при положение, че се изпълняват съответно националната разпоредба. Тези същите разпоредби обаче не са приложими в държава членка Б онова, което се очаква е да се създаде общия списък, който да се основава на а, най-малкия общ знаменател между отделните списъци на държавите членки. Има различни, естествено, тревоги. Например, по въпроса на стоките с ниска стойност – тук много критики се отправят. Например, Обединеното кралство или Германия има изискване за национ... издаване на национално разрешително за износ и идеята е това разрешително да се разшири, да се приложи към общността, към всички държави членки, що се отнася до подобни търговия с подобни стоки. само а, оператори, които са получили съответното разрешение, разрешително може да участва в търговия с тях. Това е смисъла на това предложение. Председателя, може ли да съкратите малко вашето изказване, защото времето изтича? Още един последен въпрос. Дали комисията ще излезе с ново предложение? Сега в момента разработваме бъдещата си търговска политика. Ще има съобщение след е, лятната вакансия по този въпрос, така че на момента не мога да се изкажа относно това предложение. Твърде рано е. Идеята е комисията да работи по това предложение, за да може да го приеме. Във всеки случай, то е насочено именно посоката, казана, посочена и от докладчика за по-голяма прозрачност и развитие на а, търговията. Така че очакваме, разбира се, и участието а, на парламента и ще можем да докладваме пред парламента повече по този въпрос. Благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Няма да говоря много. Искам да се извиня на комисията. Не знае дали първия път, когато се изказах, беше ясно казаното от мен. Говорих с докладчиците в Сянка и останах с впечатление, че това общо неудовлетворение от сегашния текст е свързан с а, и очакванията за а, обобщаване е, и консолидиране на правените предложения относно регламента до сега. Отлично мое, мое, отлично моя гледна точка мога да кажа, че да, надявам се, че можете да ни помогнете да продължим по-нататък. Нямам какво конкретно да кажа по въпроса сега и надявам се, че ще можем да се придържаме към темата и да отговорим на интереса на всички. Съгласен съм с казаното от колегите, особено по отношение на компютрите и, и те, технологиите и частите. Напълно съм съгласен с казаното по този въпрос. Сигурен съм, че ще можем да разрешим тези въпроси, но във всеки случай това е принципен въпрос и всъщност не мисля, че получихме отговор, така че ви моля именно на този конкретен въпрос да отговорите. Благодаря. Председателя, комисията, имате ли конкретен отговор на този въпрос? Въпросът е дали ще предложим нов регламент през следващите 2-3 месеца. Отговорът е не. Все още сме в, в ход на дискусия. Господин председателю, аз отговарям за взаимодушенията с парламента и всички регламенти са предложени така, както бяха първоначално заложени. Имаше дискусия в парламента, имаше искане от парламента по отношение на първоначалния документ и имаше споразумение в този смисъл между комисията и парламента, не с генерална дирекция търговия. Така че мисля, че това трябва да се уточни по този въпрос. Председателя, добре, каквото разполагаме, това е. Проекто доклада е в ход. Очакваме и становището на комисията е, след е, лятната вакансия на 30 август. И сега продължаваме с девета точка, новата дискусия. Обозначение на страната на происход, е определени продукти, внасяни от трети държави. Втори, второ умяна на мнение се наложи поради трудностите в тази преписка, тъй като от 2005 година насам много малко напредък е реализиран в съвета. Имаше делегация е, е, в Италия. Май тази година получихме, разбира се, и е, информация от това посещение, което също и налага необходимостта за прилагане на нормативен акт. И така, колегата ни Мускардини председател, докладчик и председател тук в тази комисия, вляво от мен има думата, за да ни обобщи нещата до тук. Благодаря, господин председател. Значи за втори път а, разменяме мисли по тази тема. И мисля, че вече съм в състояние да изясня а, към какво се стремим всички. Преди няколко месеца Европейският парламент с а, голямо мнозинство прие положително становище, в което се казва, че трябва да има обозначаване на страната на происход за продукти, внасяни от трети страни. След влизането в сила на Лисабонския договор, това означава, че комисията трябваше да поднови работата си по проекто регламента от 2005 година. Въпросът беше да се установи какви, какви части на този регламент трябва да бъдат е, леко променени, за да се приспособят към сегашната политическа действителност. Регламентът е доста съвременен той отговаря на очакванията на гражданите, на потребителите и на страните членки. Гражданите и потребителите имат право да знаят откъде идват продуктите от Канада, Китай или пък от САЩ. Е, бихме искали регламентът да дава възможност на гражданите да разполагат с тази информация, за да могат да избират. Тоест, необходимо е повече информация, за да имаме повече демокрация. Не можем да оставяме милиони граждани не достатъчно осведомени по отношение на продуктите, които купуват работим с страни, които са по-назад в това отношение, в които има по-малко демокрация, примерно в Китай, но, но в други трети страни, като САЩ, това не е така, но независимо от това, съветът трябва да се опита да намери път към споразумение по този въпрос. Много се каза в парламента в защита на потребителите, в защита на правата на потребителите, на групи, заинтересовани страни и така нататък, на всичко това би се оказало празни приказки, ако не приемам съответното решение по този въпрос. Затова моят проект доклад се опитва да установи кои са главните проблеми в САЩ има подобни изисквания още от 30-те години. Всички продукти, които се внасят в САЩ, са обект на това изискване. А, ние възнамеряваме да предлагам, да предложим а, подобни изисквания само за някои промишлени продукти или продукти, които са обект на преработка. Както казах, старият регламент трябва да бъде от 2005, трябва да бъде осъвременен, актуализиран. Разбира се, търговските вериги имат своите изисквания, но трябва да се съобразим и с изискванията на потребителите. Винаги сме казвали, че трябва да има равнопоставеност в търговията редица страни имат изискване за обозначаване на страната на происход е, за това, което се внася на тяхна територия. Няма защо ние да нямаме подобно изискване. А, някои европейски страни изпълняват подобно изискване, въпреки някои съмнения. Новите измененията, което предлагаме, е следното. Комисията трябва да предлага кои продукти трябва да бъдат включени или изключени от бъдещият регламент. Въвеждането или изключването на категории стоки трябва да бъде одобрено от тази комисия на парламента, защото това е не само технически, но и политически въпрос. А парламентът, разбира се, отговаря за решаването на всички политически въпроси, несъмнено, заедно с комисията. Трябва да избегнем всички възможни конфликти с комисията по този въпрос, но парламентът трябва да участва в този процес, в частност с комисията. Комисията пък е от трябва да предположи усилие да убеди съветът, че това е необходимо. Може би до сега съветът не е намерил време да реши този въпрос и нямаме положително становище по него от страна на съвета до сега. Както вече споменах, пред вас е проекта доклада, за това ще спра до тук и съм готов да изслушам вашите мнения. Нямаме много време, защото искаме да приключим работата до септември. Благодаря ви за представянето на вашия проекта доклад, който, както разбирам, все още не е преведен. Разполагаме с него само на италиански. И ще дам първо думата на Делука Суста. Благодаря, господин председател, благодаря, Кристияна. Съжалявам, господин председател, че отново взимам думата, но забравих да кажа, че докладът всъщност е на разположение само на английски и преводът е, е, е неофициален. Ние, ние си го направихме. трябва комисията да осигури превод, за да може да работим както трябва. Искам да напомня, че преди месец се осведомих какво е положението в страните, където има подобно изискване, но не ми беше дадена тази информация, така че това, което съм направила, е свършено без помощта на секретарята на комисията когато имаме процедура по съвместно вземане на решения, не можем да работим без съответната техническа и езикова помощ. Благодаря, господин председателю. Вече обсъждахме този въпрос. И затова само искам да напомня, че Парламентът вече е приел две резолюции, една декларация по този въпрос. Именно това е според мен именно общностният подход. Тоест има на институционно равнище вече единомислие. Ако трябва да се добави нещо в, в духа на това, което госпожа Мостадини предлага, трябва да го направим. В всички случаи регламентът има нужда от актуализиране. Това първо. Второ, би било добре, ако имаме споразумение между европейските институции, включително и съвета по този въпрос. Знам, че националните економически интереси играят голяма роля в, при на решения в съвета. И че тези е, въпроси се тълкуват по различен начин в различните страни но а, трябва да имаме по-голяма сигурност, особено по отношение на продоволствените продукти. Това ще бъде от полза и за производителите, и за потребителите. Това се отнася до качеството на продукциите, техния происход, техния състав и така нататък. Но когато става дума за промишлени стоки, текстилни плотове, килими, е, бижута и така нататък, мислим ли винаги за околната среда, за здравните последици? Разбира се. Промишлеността е важно нещо. Те произвеждат е, машини, произвеждат самолети, а, произвеждат и плотове. Трябва да мислим за всичко, включително и за багрилата, които се използват при, тези производства. И затова ми се струва, че е време вече а, да престанем да правим такова, подобни разграничения между различните промишлени отрасли и да приемем изисквания, които въжат за всички. Мисля, че това трябва да бъде нашия подход при този регламент. Трябва да упражним политически натиск над правителствата на страните членки да се постигне споразумение по този въпрос, тъй като именно там е проблема. Взимане на решение в съвета. господин Сърди. Съгласен съм с всичко, което госпожа Москадини каза. Поздравяваме за нейния английски. Той е много по-добър от английски на много ан- англичани. Искам а, да кажа следното. А, купих си костюм преди около 6 месеца. Мислих, че е италиански, но се оказа, че е шит в Хонг-Конг. Качеството не беше лошо, обаче ето, че имаме проблем с обозначаването. Съгласен съм с госпожа Мускадин и с други от тези, които се изказаха. Неодавна Комисията по околната среда прие решения относно етикетите, обозначенията на хранителните продукти, страната на происход и така нататък. От години пледирам за това. Това е много важно. Трябва в нашата комисия да вървим по-бързо напред по този въпрос. Трябва да настояваме пред комисията за съответните решения. Господин Суста, и с вас съм съгласен, когато имаме един продукт, който се внася полуготов и с това се довършва в Европа, очевидно е трудно да се обозначи неговия происход. И това е нещо, което се използва като оправдание в миналото, да не се поставят тези обозначения. Но глав... въпросът е къде е извършена главната работа по преработката и производството на продукта и а това да се обозначава. Това ще бъде от полза за някои страни а, вносителки. А, това не е толкова търговски въпрос а то е нещо, което ще бъде от полза за потребителите и е от полза за всички нас. Съгласен съм с това. Нека да а, вървим по-бързо напред. Благодаря. А сега а, комисията. Thank you. I think I've little to add. Uh, Благодаря. Искам просто да добавя към всичко това, което до сега чухме. Съгласни сме с последното, което казахте. Това е един регламент, който има за цел да предостави информация на потребителя. Така че да е в състояние да направи един осведомен избор. Разбира се, както в съвета, така и извън него, така и тук има различни гледни точки и затова се опитваме да постигнем един текст, който е максимално балансиран. има, разбира се, различни съображения. От една страна това са разходите за търговския сектор, за промишлеността, от друга страна защитите на потребителите. Е, по отношение на процедурата за подбора на продукти, които да се включат в приложението, нашето предложение всъщност е, е да се ползва някаква комитологична процедура. Е, Единственият проблем с осигуряването на пълно изцяло демократична процедура с пълното участие на Европейския парламент е, че по такъв начин ще се удължи процеса на а, приемане и влизане в сила на приложението към регламента, но а, това е във ваши ръце. Всъщност, вие ще решите кое е най-уместно у вас, а, за вас. Ако смятате, че може да си позволите да е, направите компромис между времето, което ще отнеме процедурата и осигуряването на тази защита, е, можете да се съгласите. И така, накрая комисията благодари е, за подкрепата и съдействието на от парламента. Доста активно си сътрудничихме. И ние също се надяваме, че този положителен дух ще бъде пренесен и в съвета, за да се достигне до едно общо решение. Председателя. И така накрая на Кристиана Мускардини отново давам думата за заключителни думи. Искам да благодаря на колегите и на комисията за коментарите. Мисля, че постигнахме доста широко съгласие, което ще ни даде възможност да поставим крайен срок през юли за внасяне на изменение през септември да се гласува в комисията и в пленарно заседание през октомври. Тъй, е, че ако колегите имат някакви коментари или, или предложения за изменения, моля да се свържат с мен. С удоволствие ще ги обсъдя с вас. Благодаря на господин Риналди и господин Суста, който, които работиха с мен по този въпрос. А, мисля, че сме единодушни в а, тая комисия. А, това, което се опитваме да отстояваме в крайна сметка е демокрацията и а, прав